Right, the various clocks tell me that it... По различните часовници е около 3.20. Явно няма синхронизирано парламентарно време. Първо, приемането на дневния ред. Има ли бележки? Няма. Счита се за прият. Съобщение на председателя. Не са малко. Има различни заседания на нашата комисия, които предстоят на 4 юли в е, Страсбург. Като основната точка от дневния ред е обмен на информация с е, председателството на Екофин, полския министр на финансите Ростовски. След това на 11-12 юли имаме пълен дневен ред. Вручая размяна на мнения с комисаря Алмуня и Шемета. След коментари на едно наскорошно заседание на нашата комисия, трябва да ви припомня, че на 31 август, след лятната почивка и сутринта и след обяда ще имаме редовни заседания. Няма как да бъде пропуснато това заседание. Има различни представения на отделни доклади. Ще има и две гласувания, както и размяна на мнения с Жан-Клод Трише в качеството му на председател на ESRB. Така че първоначално имахме друга дата, след това трябваше пак да бъде преместена. Както знаете, всичко това е свързано с случващото се в Гърция, пък и на други места. Това пък означава, че сме подготвени, разбира се, да преместим нашето застане, за да може той да отиде на съответните застане. Става дума за Европейския борд за системен риск. Комисията на ЕКОН на 24 май гласува по един доклад. Става дума за схемата за гаранция на депозити. След това гласуване докладчикът сега заяви, че иска да започне преговори за споразумение на първо четене след като съветът успя да приеме своя общ подход. Така че по стандартните процедури ще се изготви съответен мандат. Докладът е изготвен в ЕКОН, така че председателя, докладчика, е, докладчите в сянка са тези, които ще преговарят. Ако няма възражения, ще следваме тази процедура. Докладчикът Кима. Ако искате думата, искате, не искате, добре. Значи одобряваме процедурата така. Ако искаш нещо да кажеш, Питер, заповядай. Само накрая искам да кажа, че а, позициите са Позиции се разминават доста една от друга, но нека сроковете да бъдат поставени така, че да имаме едно предварително заседание преди окончателното решение през септември и тогава, когато ще се проведе триалога. Okay, um... Добре. Гласувахме също така на 7 юни 2011 до година за доклада към нови акции за Европейската банка за възстановяване и развитие. Аз съм докладчик. Искам да ви уведомя, че искам да се постигне споразумение на първо четене по стандартната процедура. Ще следвам мандата, който ми е даден от доклада гласува в нашата комисия. В екипа ще бъде аз като председател и докладчик и докладците в сянка. Ако няма възражения, така ще протече процедурата. Голямата част от процедурата ще протече писменно, но ако се наложи, ще има и триадлог с колегите. Заседанието с господин Трише е на 31 август, а не на 11 юли. Съжалявам, че трябва да се върнете от почивката си и незабавно да се впуснете в сериозна работа. Трета точка гласуване по техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро, както и за изменение на съответния регламент. Това е отложено. На 11-12 юли ще стане това. Така че преминаваме към четвърта точка. Бъдещето на ДДС. Господин Каза. Thank you, Madam President. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че приветствам инициативата на комисията и сегашната система не е адаптирана към изискванията на вътрешния пазар. Освен това, тя създава тежести за бизнеса и опасности за измами. Това е особено важно за трансграничните операции – там верижните измами водят до загуби от милиарди евро за държавите членки. Мисля, че доклада, който представям, отразява становищата на множество заинтересовани лица. Проведах разговори с големи и малки фирми. Един от основните Една от основните тези на доклада е, че трябва да признаем статуквото и да преминем към принципа на местоназначението. Тази позиция отразява становището на множество заинтересовани лица, в това число и твърдението в Зелената книга на комисията, според която Системата на, по происход не дава добри резултати. Време е да обмислим подходящи альтернативни. Система, основата на принципа на, местонахождението, на местоназначението, може да, да даде резултати само ако се приеме системата за обслужване на едно гише и това да стане до 1 януари 2015 година. По този начин би трябвало да се ограничат административните тежести за бизнеса и да се засили ефективността на трансграничните операции. Тревожно е, че в хода на различните дискусии с заинтересованите лица много от тях казаха, че в някои случаи те предпочитат да работят с трети страни, вместо да провеждат трансгранични операции вътре в Европейския съюз, т.е. във вътрешния пазар, поради сложността в системата. Това не може да не ни тревожи по отношение на вариантите за събираемост на ДДС, очевидно е, че имаме нужда от повече проучвания, за да видим кои са най-добрите варианти. В резултат на проведените разговори смятам, че най- обещаващият най-обещаващият вариант е модела на склад за данни с, сертифици... с модел на сертифицирано данъчно задължено лице. Тази промяна би трябвало да, да бъде свързана с инвестиции в инфраструктурата. Бих препоръчал да се, про, да се проведа допълнителни проучвания в устойчивостта на този модел. Също така трябва да обърнем внимание на административните разходи. Това е особено важно за малките и средни предприятия, които са особено важни за европейската економика. За тях сложността на съществуващата система е особен проблем. Предложени са сериозни промени, без да се засягат основите на системата. Системата Призовават се в доклада за езиково неутрални ДДС системи, т.е. да се използва номериране, да се, премахват, да се премахнат потенциално тежките преводи. Сред другите преводи е намаляване на частотата на периодичните декларации по ДДС, удостоверението за освобождаването трябва да се опрости, да се използват по-често и по-широко вариантите на електронното правителство. И а, също така да се а, премахнат а, списъците, изброяванията с операции вътре в Европейския съюз. Държавите членки, които вече имат ефективна система, няма да засилват изискванията си към фирмите. От друга страна, фирмите ще трябва да спазват изчерпателен списък от задължения, определени от държавите членки. Призовавам колегите да дадат своя принос, за да разширим списъка. бизнеса се стреми към атмосфера на стабилност. Ето защо ние предлагаме, особено по неспорни въпроси, да се прилагат регламенти, а не директиви. По този начин ще, ще има единно тълкуване и прилагане на ДДС законодателството. Много се радвам, че по време на процеса на консултация Имаше богато, богат набор от предложения. Сега очаквам да чуя становището на колегите и докладчиците в Сянка и се надявам на плодотворно сътрудничество в компромисния вариант. Надявам се, че участието на парламента по бъдещето на ДДС ще даде добра насока на комисията, която ще излезе с стратегически истински документ за бъдещето на ДДС в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за отличния документ. Документът е насочен в правилната посока. В доклада се споменава нещо важно, да се установи принципа за местонахождението. Е, обаче има други аспекти, по които ние не сме на това мнение. Е, става въпрос за малки промени, които могат да имат голямо въздействие, най-вече в областта на данъчните измами. Трябва е, промените да бъдат вършени така, че те да са от полза за малките и средни предприятия, но трябва да се вземе предвид, че отделни административни разпоредби имат специални цели, що се отнася до данъчните измами. Някои от тях не могат да бъдат зачеркнати засегнати, например, като изискването за изготвянето на тези списъци с нулеви декларации както и тримесечното възстановяване на ДДС. Това всичко са мерки, които са насочени към справяне с данъчните измами трябва да се избегне възстановяването на ДДС само единствено на годишна база. Относно единните гишета за контакт, трябва да обсъдим този въпрос допълнително. Трябва да има по-конкретни формулировки. Ето защо бих казал – държавата членка, където се намира потребителя, а не мястото, където се намира предприятието или дружеството. Например, предприятието и дружеството е в Монако, а пък дейността е в Бремен или Антверпен или някъде другаде. Така, позовавам се а, на член 8 ДДС-то е един политически инструмент. До сега 55% ДДС-то се събира. Някои държави членки казват, ние освобождаваме някои продукти от ДДС и искаме по този а, начин да стимулираме потребителите. Така че трябва да се остави поле за действие и за държавите а, членки да се обаче предложението на комисията да има по-високи ДДС ставки, по-малко облагане на капитала, това е неприемливо за нас като социалисти. Не съм съгласен с докладчика по точка 6. По тази точка искам да направя следния коментар, че ДДС е един политически инструмент, една политическа финансова мярка. Трябва да изберем златната среда. Трябва да има повече данъчна хармонизация на Европейския съюз, има повече яснота по отношение на а, данъчните облегчения и освобождаване от ДДС. В областта на транспорта, например, там трябва да има неутралност по отношение на ДДС. Трябва обаче да има ДДС в Например, сега ако вземем преди въздухоплаването, там данните са по-високи, а при ЖП транспорта ДДС-то е по-низко трябва да се стремим хармонизиране на данъчната основа. Това всичко трябва да бъде е, взето предвид в доклада. Относно освобождаването от ДДС. Ще има и други дейности, които ще бъдат освободени от ДДС, например социални и културни дейности. Ако бъдат събирани такива данъци, то това ще доведе до повече бюрокрация за страните, които трябва да изготвят и да подават декларации. С този въпрос трябва да се занимаем допълнително. С нетърпение очаквам нашето сътрудничество и смятам, че докладът е много положителен. Оля има думата. Much, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Каза. Смятам, че се е справил много добре. Много е трудна тази тема, както знаем всички. И още 54-та година във Франция, а пък у нас 61 та имахме въвеждане на подобно облагане. Настоящия министр на финансите по това време каза, че ще бъде от проценти половина до 2 и след това ще бъде премахнат след година-две този данък, а сега вече имаме 25% ДДС. Вижте до къде стигнахме. Има определени принципи, които трябва да обсъдим, макар че като че ли никакви принципи няма, като се вгледа човек. Зелената книга се казва, че трябва от пряко да се премине към непряко данъчно облагане. За много държави това ще прехвърли постъпването на приходи за финансиране на социалната държава и това ще усложни, ще създаде проблеми и то сериозни в някои държави. Но е важно да се премести данъчното бреме. Това обаче не е лесно. Не бива да забравяме, че това не е процедура по съвместно вземане на решение все пак. Предлага се също така сближаване на различните ставки на ДДС. Комисията говори за 18 до 25%, като марш. А дори и повече. Според мен искат да повишат данъците. Не само данъчната основа, но и по-високи данъци за потребителите. И двамата споменахте при, принципа на държавата за е, местоназначение и държавата по происход. За да се разбере това, Мога да ви припомня и дискусията, която проведахме за немската система. Наистина ще се осложни живота на онези, които искат да извършват измами. Но ще има и проблеми с данъчно облагане, ако държавата по происход плаща. Но държавите членки са установили, че не си вярват е, може би, си прав, Дейвид, че другия принцип е принципа на статуквото и може би това трябва да бъде избрано като основа. Може би е така. Но пък, може би, е да се придържаме към първоначалната форма, ако тя е по-добра. Административна тежест. Това трябва да бъде една от големите ни цели, да намалим административната тежест, особено за МСП. Смятам, че двата въпроса са свързани. Понякога има и огромни измами, тези е, верижни измами. Последният трябва да плати, но последен няма, защото Веригата е безкрайна и никой не плаща. Така че трябва да бъдем по-точни. Спомена обслужването на едно гише. Аз съм съгласен. И може би е необходимо да се въведе такава система но мисля, че беше докладчик и по другия доклад за ДДС и там имах изменения и те бяха свързани с електронните фактури и електронното управление на услугите. И тук трябва да се смени. Имаме един стар модел, който използваме и според мен трябва да модернизираме процеса. Вътрешният пазар. Да, Марио Монте споменава ДДС и системата му в доклада си. И според мен трябва да упоменем неговия доклад за рестартирането на вътрешния пазар. Ти споменаваш освобождаването от ДДС и ако не бъркам, казваш, че не обичаш такива изключения, които има освобождаване, защото те създават проблеми за вътрешния пазар. Аз съм съгласен, но има колеги, включително и аз, които казват, аз съм съгласен с принципа, но така или иначе имаме нужда от изключения. Стига тези изключения да не изкривяват вътрешния пазар. Споменахте ресторантите, Е, има и други примери. Тук беше преди месец комисаря и говорихме за случаите на освобождаване от ДДС по отношение на неправителствени организации. Има и други такива, които са изключени от облагането, електронните книги, например. Не мисля, че това ще изкриви пазара, не. Поставяме си високи стандарти и във всички документи казваме, че сме обединени в многообразието. И за това е необходимо да има достатъчно пространство, за да може да се маневрира в чисто национален план за такива изключения. Смятам, че комисията може да постигне съгласие, пък и докладчикът може да приеме определени изключения. Те не са, разбира се, прекалено лоши. По принцип сте прав. Ще предложа изменения. Аз подготвих някои. Знам, че има колеги, които ще направят същото. И е, най-общо смятам, че ще се постигне консенсус. Много благодаря за извършената работа до момента. Няма го, казва председателката. Получих една бележка докладчица в сянка на ЕКР, който каза благодаря, че включвате голяма част от въпросите, които аз исках да бъдат включени. Извинявам се, че не мога да бъда тук днес. Координаторът от групата на консерваторите изпрати писмо в подобен смисъл. Вътре не пише нищо, кой знае колко по-различно, затова няма да го чета. Зелените не са представени. Господин Бурганти. Благодаря ви. Аз съм координатор на СД. Закъснях. Много се извинявам. Имах проблеми с самолета. Изчетох резолюцията. Според мен тя е важна, защото на национално ниво има големи разлики, което пречи да се създаде единен пазар и което повишава и разходите, и води до прахосничество или поне пилеене на средства от страна на отделните предприятия. Моята група обаче смята, че трябва наистина да има подкрепа за малките и средни предприятия, да бъдат освободени от ДДС МСП, т.е. да има някакъв прак, над който само да се плаща. И за това смятам в Италия, пък и в Европа, малките и средни предприятия са гръбнака на економиката. Вижте економическата криза, как се отрази на тях и е необходимо да им помогнем. Както знаете, трябва да е малка, за да може да се разрасне. За това е важно да има такова благоприятна мярка само за тях. Um... Благодаря. Господин Лудвиксън. Бих искал да поставя акцент върху един въпрос, който да из, може би изглежда тривиален. И това е ДДС за благотворителните организации. В сегашните разпоредби има някои слабости. Австрия, Швеция и Финландия получиха оплаквания от комисията за това, че не прилагат съществуващите правила. Мисля, че е редно да огледаме нещата. Според мен, за да постигнем напредък, трябва в рамките на директивата да дадем възможност на държавите членки да предвидят повече възможности за освобождаване на благотворителните организации. Може би е възможно за едно общо освобождаване за благотворителните организации. Разбира се, когато предвиждаме освобождаване в директивата, трябва да бъдем предпазливи. Ето защо трябва да дадем на държавите членки повече възможност за маневриране. Като цяло, освобождаването за тези благотворителни организации е чудесен начин да насърчаваме функционирането на гражданското общество. Едно добре организирано гражданско общество е чест за всяко общество. Дълги години съм работил в благотворителни организации. От 14 годишна възраст работя в тях. Аз живея близо до Готенберг, до Гьотеборг в едно село, жителите са 600, но там това е район, който обхваща 10 острова и благотворителните организации осигуряват на младежите спортни занимания и други смислени заниманието, защото те са много добър ресурс. Не мисля, че би трябвало да бъде трудно да се предвидят подобни освобождения, така че да не се изкриви конкуренцията. Когато говорим за благотворителни организации, говорим за малки организации, не говорим за търговски дейности. Не би трябвало да се увеличат печалбите за тези организации, просто ще се упрости бюрокрацията. Така че за неправителствените организации, които просто помагат на други хора, си заслужава да се занимаем по-подробно с възможностите и да намерим едно разумно решение, което да насърчава дейността на благотворителните организации. Те са полезни за обществото, те, осигуря, те дават възможност младежите да намерят своя път в обществото. Жан Пол има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да подчертая чудесната работа на нашия колега Каза и да му кажа, че очевидно съм съгласен с неговите предложения. След, е, искам да направя няколко коментара след изслушаното до сега. Да не забравяме денеж, две неща, свързани с ДДС. Това е данък, който се плаща от крайния потребител. Крайния потребител в веригата. Следователно, той е неутрален по отношение на посредниците и не отдава предпочитание на определено производство или дистрибуция. Следователно, трябва винаги да държим сметка за този факт. Второ, това е европейски данък. Е единственият истински европейски данък, при, по отношение на който има известна хармонизация – и мисля, че преразглеждането на правилата за ДДС не би трябвало да изпуска предвид този основен елемент. Трябва да се върви към максимална хармонизация, да не кажа пълна, за да избегнем онова, което беше казано до сега, а именно измамите защото това е данък в характерна черта, на който са възможностите за измама, особено в, на, при трансгранични операции. Говорим за така наречените верижни измами. Ето защо при модернизирането на този данък не бива да забравяме, че това е интелигентен европейски данък, по който има нужда от е, усъвършенствани. Що се отнася до освобождаванията, те трябва да бъдат колкото може по-малко. ДДС не е инструмент за облагодетелстване на асоциации. Аз познавам аз естествено и имам уважение към тези а, сдружения, на тях трябва да се помага, но не чрез ДДС. Има субсидии, има други инструменти. Освен това, има асоциации, които са сдружения с напълно нестопанска цел, чисто благотворителни, както каза нашият колега, но не бива да забравяме, че има опасност от отклоняване от, по-различни, от различни дейности, които са свързани с възможности за измама. Благодаря на колегата Каза. Това е добра основа за размисъл по бъдещето на ДДС. Благодаря. Благодаря. Няма други желащи. Дейвид, искате ли да изслушате комисията? Господин Рапони. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред да подчертая колко е важно участието на Европейския парламент. Аз смятам, че комисията искаше да представи зелена книга, за да изслуша участието на различни страни в рамките на обществена а, дискусия. Бъдещата система на ДДС, и аз мисля, че някои от изказващите се поставиха акцент върху някои важни аспекти, именно неутралността. Много важен принцип, тъй като крайният потребител плаща този данък. В реалност данъчно задължените лица плащат известна част от данъка и има известна непоследователност в различните сектори. По отношение на освобождаването, изключенията, това е един въпрос, който определено се поставя. До сега от, от първата директива от 1967 година ние искаме и настояваме за повече хармонизация. Сега се поставя въпроса дали е разумно да се върви по пътя на хармонизацията или пък да предвидим повече гъвкавост за държавите членки, стига да няма изкривяване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Това, това е изключително важен елемент. Що се отнася до системата по происход? Въпросът е дали условията се изпълнени, дали има политическа воля от страна на държавите членки, за да прилагат принципа на страната по происход. Аз мисля, че тази система беше предложена от 6-7 държави през 67 година. Сега вече сме 2011 година и, с, и броят на държавите членки е 27. Един от въпросите, който се поставя е чрез по, в а, пакета ДДС ние вървим към облагане на основа държа, държава по местоназначение. Що се отнася до обслужването на едно гише, това би улеснило много нещата за фирмите, макар че на практика нещата не са лесни. Но през 2015 година ще предприемем първите стъпки. Освен това, декларациите с данъчно задълженото лице трябва да се осигури събираемостта на данъците. Ето защо трябва да има баланс между намаляването на задълженията, които са ненужни в някои случаи, и, и да се гарантира събираемостта, освобождаване на междуобщностните операции. В Зелената книга ние казваме, че според някои фирми е по-лесно да търгуват с трети страни, отколкото вътре в общността. Това е не може да не ни накара да се запитаме това нормално ли е. Освен това, по отношение на събираемостта, повечето държави членки събират ДДС, както преди 40 години. Дали не е дошъл момента да променим начина по който се събира ДДС, особено като се използват възможностите на съвременните технологии. Това е въпросът, който си задаваме. Но това очевидно ще стане в средносрочен план. Друг сериозен въпрос е законодателния процес. Знаем, че става дума за процедура по консенсус. И това е регламента, не директива. Правното основание за косвеното данъчно облагане е е по член 113 член на договора. Там не се говори нищо за правното основание за начина по който един регламент може да бъде предложен вместо директива. Разбира се, това е свързано и с е, известна гъвкавост, е, за която пледират някои от изказващите се. Европейската комисия на този етап би искала ясен отговор. Ние сме на етап на обществена консултация. Получихме над хиляда коментара и становища и комисията до края на годината ще излезе с съобщение, в което ще бъдат очертани приоритетните области. Това е което искам да кажа за момента. Благодаря ви. Дали докладчика иска да каже нещо, да обобщи дебата? Благодаря, колеги. Благодаря за милите думи и за конструктивните ви предложения. Ще се а, опитам да откликна на, ваша, на вашите коментари. А, относно организациите в неправителствения сектор. Съгласен съм с вас по този въпрос. Съгласен съм с това, което беше казан господин Смит. Сред моите сътрудници има няколко души, които се занимават с този въпрос. Аз съм готов да обсъждаме възможността за включването на този елемент в документа. Господин Ламберт, него го няма тук, но и той, както и господин Смит, ми изпратиха няколко бележки. Те бяха свързани с това за електронните книги, как да се постигне принципа за неутралността. Виждате, че електронните книги и печатаните книги имат различни данъчни ставки. Член 5 е от голямо значение за европейската ДДС система. Всички услуги трябва да подлежат на едно и също данъчно облагане. И така, аз съм готов да обсъждам с вас, вас предложенията ви и формулировките, свързани с тези предложения. По отношение на казаното от колегата от групата на социалистите и демократите. Да, радвам се, че вие подкрепяте принципа за место на хождението. Също съм съгласна с това, което казахте за борбата с данъчните измами. И също така съм готов да работя с вас по изготвяне на формулировката по този въпрос. Някои от вас, от вас споменаха освобождаванията. Не казвам, че освобождаванията трябва да бъдат изцяло премахнати от моя доклад. Някои изключения, освобождавания са много важни за някои държави членки. с нетърпение очаквам да работя с вас, за да изясним формулировките, свързани с тези освобождавания или изключения. Това е което имах да кажа. Благодаря на колегите. Радвам се да работим заедно през следващите седмици. Благодаря ви за вашия принос и за вашето търпение. Благодаря, каза председателя. Срока за изменения е 30 юни, 31 август ще бъде обсъден доклада. 19 септември гласуване в комисия и след това а, октомври, втората пленарна сесия, гласуване в пленарна зала. Преди да минем към а, изслушването, искам да се обърна отново към а, господин Ланген, който не беше тук, когато аз говорих за предстоящия триалог. ето, Вернер сега ще ни обясни. Трябва да решим как ще продължим с процедурата на пети. Има, възмо... има три възможности. Първо, приключваме първото четене изцяло и чакаме съвета. Втората възможност е Приключваме с законодателния текст, изчакваме с гласуването и преговаряме с съвета. Третата възможност е приключваме и ам, се споразумяваме с съвета за приключване на второ четене. Това всичко е възможно. Във всички случаи обаче съвета трябва да представи резултата някакъв резултат. Не, нямаше такъв резултат, нямаше и по време на унгарското председателство. А, проверих дали има някакъв текст, който да е прият. Няма. Провери го преди започването на заседанието. А, <clears throat> очаква се по време на полското председателство този текст да бъде е, прият окончателно. Сега въпросът ми е след, следващия. Следния. Е, има технически въпрос, свързан с делегираните актове, обаче има и някои изменения, които очакваме да бъдат внесени от колеги. Текстът вече е изготвен в... и преведен на всички езици. По-скоро, да, този след обяд. Дали в началото на заседанието или в края на заседанието няма значение, но ще имаме окончателния текст на всички езици, така или иначе. Трябва да вземем решение и то дали комисията ще приеме промените, предложени от правната служба. Но все пак критично става въпроса дали ЕСМА да бъде един от признатите органи. Правната служба казва, това не е посочено в първичното право, трябва да се премине в, към вторичното право. Другите две неща са технически промени, които могат да бъдат прияти без проблем от комисията. Втория въпрос е свързан с това. Ще има ли окончателно гласуване или не? Бих искал да знам какво е мнението ви. И в двата случая, и с и без окончателно гласуване, варианта за споразумение на второ четене е приемлив, ако съвета, съвета е готов да проведе преговори след лятната пауза. Въпросът е отворен и бих искал да чуя вашето мнение. Има срокове, които са поставени за октомври, за края на октомври. да сме си свършили нашата част от работата. Така че е, въпроса за ЕСМА и другите неща да бъдат задействани. Жан Пол. Президент Деборге. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко споделям анализа на колегата Вернер. Отлично работи той по тази тематика и всъщност успя да постигне голямо мнозинство около становището си. Според мен е много важно да не губим много време по тази тема. Според мен трябва да отговорим на нормативните изисквания. Има две възможности. Според мен, или трябва да гласуваме частично през юли, и съответно да оставим една отворена възможност да се постигне съгласие на първо четене за съвета през следващите седмици, след като съвет, разбира се, приеме своята позиция. А, между другото, както знаете, може да бъде интересно това, ако се постигне, но пък от друга страна съвет още не е постигнал съгласие. Нашия текст, който ние приехме с голямо мнозинство, може да послужи за модел, може да послужи за едно от възможните решения, които да приеме съвета. Сигурно си спомняте това, което се случи за директивата за плащанията ние трябваше да постигнем 2006 година през декември едно съгласие и ако съвета не го постигне, ще, то тогава ще, щяхме да имаме проблеми. А какво стана? Всъщност те взеха голяма част от нашия текст, което беше отлично. По този начин няма и да закъснеем, разбира се. На второ място е добре да се отложи, може би, гласуването всички тези изменения, които цитира Ферне, трябва да бъдат обсъдени, разбира се. Аз лично смятам, че трябва да се намери едно решение, което да не свършва с първо четене, за да може да спечелим няколко месеца. Благодаря. Благодаря ви. Има колеги, които отсъстват. Аз съм докладчик в сянка за АЛДЕ и смятам, че съм съгласна с голямата част от казаното от Жан Пол, що се отнася до очакванията и най-вероятно ще бъде не много трудно с поразумение по първо четене да отговорим на съответните срокове и да имаме достатъчно време да имаме няколко триалога. Знам, че Жан Пол иска да има много триалози по определени теми, вместо да ни притиска времето за второ четене. Така мисля аз. Знам, че има колеги, които отсъстват и докладчика, и координатора, от социалистите. Така че предлагам да вземем окончателно решение на заседанието понеделник в Страсбург, когато сме провели повече консултации помежду си. Сметнах обаче, че е необходимо да ни информирате. Извинявам се на това, че забавих колегите. Те са тук за изслушването на глобалното економическо управление. Мога също така да се извина, извиня също така, че няма да бъда председател, със съжаление, защото темата е много интересна за мен. Съжаление обаче има други въпроси, свързани с економическото управление, които изискват моето внимание. Давам думата на заместник-председателя господин Секлуна за воденето на това изслушване. Благодаря, само за секунда ще прекъснем. Fine. Yeah. Um, welcome to the public hearing on, on the... Добре дошли на нашето изслушване за глобалното економическо управление. Както знаете, имаме доклад на господин Хок Марк, Там имаше вече обмен на становища. Днес ще изслушаме различни експерти. Искахме да започнем с господин Пьер Жайе. Със съжаление, той ще закъснее и ще говори малко по-късно. В контекста на случващото се, както каза и госпожа председателя, тази тема е изключително важна и очакваме с нетърпение да изслушаме становищата на колегите. Те вземат предвид е нашите приоритети. Ние говорим за економическите дисбаланси, за неравновесието между валутни курсове, цените на активите и съответните балони около тях. Искаме да обменим становища с депутатите по този въпрос ролята на международната финансова система, надзорната система, ролята на МВФ, на Г-20, ролята на ЕС в целия този процес. Ще се съсредоточим върху постиженията на две Г-20 и председателството на Франция на Г-20. Тъй като има проблеми с трафика, колегата Пьер Жае, генерален директор за економическа извинете за международни отношения и научни изследвания на Френската централна банка няма да може да бъде тук. Той ще бъде, дойде по-късно. Започваме с ораторите, които следват. Ще дам думата сега на господин Блави от МВФ. Той замества господин Жилбош. Имате думата 7 минути. След това ще бъдат останалите и накрая ще се задават въпроси. Благодаря ви, добър ден на всички. МВФ с удоволствие изпраща свой представител тук. Това е много важна тема за нашата работа. Темата също така е доста просторна и за нас последните години това включваше различни въпроси. Например, направихме преглед на това как извършваме надзор, как отпускаме кредити и управлението в МВФ. Надявах се председателят на Г20 да ви даде първо един общ поглед и исках да се съсредоточа най-вече на конкретни въпроси. Ще го направя, но ако има въпроси, с удоволствие ще се върни на по-общите такива. Така, управлението в МВФ. Трябва да кажа, че има различни постижения, особено наскоро. Ще започна с тях преди да говоря по по-общи въпроси. Като начален курс по МВФ, трябва да кажа, че МВФ е подотчетна на правителствата. Управленската структура на фонда се състои от три органа. Първо имаме борт на управителите, които заседават веднъж годишно. След това паричната и финансова комисия, където се събират министрите на финансите и управителите на националните банки на всички държави членки на МВФ и изпълнителен борт. Страните в тези органи са в зависимост от съответните квоти. Квотите са много важен показател за МВФ. Те имат три роли от една страна определят средствата, които една държава трябва да даде за капитал на МВФ. Втората роля определят пък и средствата, които може да получи от МВФ, както и правата на глас в изпълнителния борт. Първата стъпка в реформата за страните членки на МВФ последните две години се съсредоточи върху реформата на квотите. На 15 декември миналата година постигнахме едно голямо постижение, което разруши едно състояние, в което трудно можехме да излезем по реформата на МВФ. Това постижение бе на два фронта. От една страна имаше отвояване на размера на квотите в МВФ на 750 милиарда долара, за да може ресурсите на МВФ, които могат да бъдат отпускани, да отговарят на економическото развитие в глобален план. Второто постижение бе свързано с хармонизация на правата на гласуване и правата на отпускане на кредити в институцията. Това поставяне в съответствие с квотите дойде от един ангажимент на държавите в Г20 5% на свръхпредставените страни да най-развитите економики да бъдат прехвърлени, най-вече това са европейски страни, към недобре представени страни, особено ново появилите се страни. Това решение от 15 декември всъщност даде възможност да се постигне и така над 6% от гласовете преминаха от развитите страни към новопоявилите се пазари. Как стана това на практика? Една трета от държавите в МВФ получа... печелят всъщност от това изместване на квотите. Страните на съкратени на латиница БРИК също получават плюс. Китай става третия акционер на МВФ и разделянето между напоявялите се економики и развитите економики вече постига е, един баланс 50 на 50 между двете групи тази корекция означава също така едно намаляване на правото на глас на определени държави и това оказа своето въздействие най-вече върху европейските държави, които изгубиха 3,1% от гласовете по време на реформата. Ето това е споразумението, което бе постигнато през декември. Остават още неща, които трябва да се свършат. Първо трябва споразумението да влезе в сила. Тук ще бъде необходимо за отвояването на квотите 70% ратифициране от държавите членки, а пък при прехвърлянето на квотите 85% ратификация. Като пример, предходната реформа 2008 година, две години е, отне, за да бъде приета и прокарана. Затова даваме в момента известен натиск върху държавите наистина да ратифицират тази нова структура. За европейските държави също така това означава, че до 2012 година те трябва да се откажат от две от местата си в борда на МВФ и да ги отстъпят на новопоявилите се пазари Тоест, имаме един процес, който трябва да бъде заложен, който може би е една възможност за европейските държави. Те могат да се замислят за това как искат да се чува гласа им а, в МВФ. Освен това, а, формулите за квотите ще бъдат преразгледани 2014 година до 2014, което би трябвало да доведе до укрепване на представи, представителството на новопоявилите се пазари. Ето това бе направено в МВП за подсилване на представителството на новите пазари, за да може до институцията все повече да отговаря на новите роли в световен план. МВП смята, че това е основен, основна мярка за легитимността й. Не всичко се свежда до цифри, разбира се, и числа. Има и други неща, които са важни. Аз ще се съсредоточа върху три от тях. Един от пуките от кризата, една, извинете, от пуките от кризата бе всъщност, че няма ясна форма на економическа координация, която да е съществувала преди тази криза. В резултат на това видяхме различни предложения от различни документи, например един наръчник от нашия изпълнителен директор, Министерският съвет или съвета на министрите получиха изпълнителни правомощия. Тогава имаше така спорни моменти, тъй като определени наблюдатели заявиха, че това ще доведе до по-малък, по-слаб надзор – защото се предпочита един изпълнителен борд, който да заседава постоянно, да не бъде адхок. Ние подходихме прагматично, обаче правим много по-съсредоточени дискусии в а, нашите комисии а, и се опитваме е, при срещите на министрите да работим по-ефикасно. Това е свързано също така и с по-общия въпрос за економическото управление и как Г20 работи с МВФ. Имаше различни предложения за това състава на Г20 да отговаря на състава на комисията ни в МВФ. по парични въпроси. Различни страни не са включени в Г20 а предложеното от Пале Роял, цитирано в отличния доклад, подготвен от е, комисията, всъщност би могла да доведе до това е, да се чуе гласа на определени държави в тази рамка за управление. И на трето място един нерешен въпрос, свързан с процеса на подбор за управляващ директор на МВФ. Много важен въпрос е, тази седмица особено сега, какво се случва по-настоящем? Това е най-прозрачният процес, който сме имали с двама кандидати, които са признати с а, експертните си познания. Един е от а, Мексико, господин Калстенц, и един от Франция, госпожа Лагард. Продължават разговорите. Един от основните въпроси ще бъде как и от страна на МВФ, и от страна на Световната банка да бъде разрешено това назначение. Това беше всичко. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Thank you. Fine. Uh, thank you, Mr. Um, I, I need to exit now because uh, just to talk about the sequence. Малко променихме последователността на ораторите. Ще помоля господин Жаи да се изкаже накрая. И моите извинения към господин Хокмар, който трябваше да направи встъпителните думи, но ще ви дам думата да се изкажете накрая. Сега ще помоля господин Андре Сапир от Института Брюгел. Благодаря за тази покана да говоря пред вашата парламентарна комисия. Според мен, системата на глобално управление – според мен тя има няколко слабости. Ни свърши добра работа в периода на криза. В началото на кризата системата на глобално управление загуби част от своята легитимност – и имаше тревоги относно това дали тя ще успее да понесе масираният, е, масираното сътресение. Това обаче не стана. Системата е, извърши унази работа, за която беше създадена. Т.е. да преодолее онези сътресения, които възникнаха през 30-те години. Чрез Г20, особено срещата през април в Лондон през 2009 година, очевидно международната общност реагира адекватно, както от от гледна точка на паричните въпроси, чрез участието на международните финансови институции, Международния валутен фонд, така от гледна точка на търговията. Протекционизмът е ограничен, без да е сведен до нула, разбира се. Така че онова, за което беше създадена системата, всъщност се оказа гаранция срещу онези е, ужасни грешки, които доведаха до много сериозни последици през 30-те години. Заедно с това, системата, която беше създадена след Втората световна война с системата Бретън Вудс и по-нататък ГАТ, системата преживя сериозни трудности. Първо, международната парична система и на второ място системата на търговия. Ясно е, че след срива на системата Бретън Вудс в началото на 70-те години ние преживяваме нещо, което можем да речем отсъствие на система. Що се отнася до търговията, въпреки че СТО функционира много добре, имаме глобална търговска система, фактът, че Доха се движи с много бавни темпове, меко казано, говори очевидно за трудностите. Откъде идват те? Що се отнася до Международната парична система и Световната търговска организация? Те са симптоми на това, че глобалната економика се е, преживя сериозно развитие след създаването на системата през след Втората световна война. Едната промяна е свързана с економиката на САЩ. Както от економическата гледна точка, тя не е това, което беше при, по времето, по което бяха създадени институциите. Заедно с това новите економики, на първо място Китай, играят роля – която беше немислима допри преди 20 години. В Европа, когато, Европе, когато беше създаден Европейския съюз и Европейската общност в края на 50-те години, това съответстваше на най-малкият, на най-малкият дял на Китай и Индия в глобалната економика ние ще видим, че 20 век беше историческа случайност. Така че институциите, които успяхме да създадем преди 60, преди 60 години, бяха създадени в един специфичен контекст. В момента сме свидетели на връщането на е, новите економики на онова място, което е характерно за тях. Ето защо глобални, е, международните институции трябва да е, отразят тази тяхна характеристика. Сега нека да премина към Европа. От гледна точка на Европа, очевидно има желание Европа да играе основна роля в глобалното економическо управление. Не на последно място, защото Европейския съюз е многостранна структура и следователно гледа на институциите на глобалното управление, които са многостранни институции, по един много, с един много благоприятен поглед. Тоест всички ние имаме една обща философия. Заедно с това, както написах в една книга, издадена от Брюгел преди няколко години, Европа е фрагментирана част с, слабо управление от гледна точка на економиката, с, голям, с изключение на международната търговия, където е, Европейския съюз говори с един глас в Световната търговска организация. Освен това, както чухме от Международния валутен фонд, европейските страни е, поради е, историческо стечение на обстоятелствата са твърде силно представени в институциите по Бретън Лудс. В последните две минути, с които разполагам, ще кажа няколко думи за един доклад, с който приключихме с доклади, с който приключихме с колеги от Брюгел. Там анализираме бъдещето на международната парична система от части от европейска гледна точка. Ние се спираме на три сценария. Т.е. какво може да се случи в европейската парична система през следващите 10-15 години? Сценариите са три. Първият е, възстановяване е ремонтиране на съществуващата система, т.е. постъпателни реформи. Системата такава каквато е, с господстваща роля на е, долара. Е, това е, е една система, с която се опитваме да коригираме някои от основните проблеми. Вторият сценарий е преминаване към многополярна система, която обаче да е изградена възосновата на две-три валути. Доларът, разбира се, е една от тях, но заедно с долара, еврото и китайския юан. Но виждаме един, една много полярна възможност. Доларът, многополярната система обаче може да се окаже и двуполярна, двуполюсна, с долара и юана, без еврото. Третият сценарий е една действително много странна система е свързана с системата Бретън Вудс. Една действително многостранна международна система, в която централна роля играят специалните права на тираж. Кой от тези три сценарии има най-голям шанс да се реализира? Ние анализираме онова, което може да се случи извън Европа и вътре в Европа. Моето твърдо убеждение е, че по отношение на взаимодействието между Европа и глобалната економика в институциите за глобално управление, ние трябва да обръщаме внимание на това, което се случва в САЩ, в Китай, в други части на глобалната економика, но и на това, което се случва в Европа. Какъв е нашият капацитет да се организираме? Ние смятаме, и тук очевидно ние говорим повече за еврозоната, в зависимост от това дали ще разрешим сегашната криза, както гледна точка на економиката, така с гледна точка на управлението, е, еврото ще бъде във втори сценарий, т.е. многополярният сценарий той не е непременно най-добрият сценарий. Мисля, че многостранният сценарий е най-подходящия, но и най-трудният за реализация. Но в многополярния сценарий има, яв... има очевидна опасност еврото да не бъде един от стълбовете, ако не успеем да въведем ред в е, нашата структура. Председателят. Благодаря, господин Якоб Киркегард. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми господин Хелкмарк, за мен е чест да участвам в това изслушване, свържено с глобалното економическо управление. Също искам да спомена за това, че Европейски съюз играе важна роля, както в рамките на Г20, така и в рамките на МВФА. Много е важно да бъдат провеждани всеобхватни реформи. Като имаме предвид бързо развиващите се економики, те ще придобиват все по-голямо значение, защото те заемат вече половината от световната економика. Създаването на Г20 като един много важен форум за международно економическо сътрудничество – положи основите за едно изцяло глобално економическо управление, в което да вземат участие и бързо развиващите се и економики. Г Г-20 всъщност създаде своите насоки за справяне с кризи през 2008 и 2009 година, но не можа да откликне адекватно а, на сегашната критика, а, на сегашната криза. Г-20 продължава да няма една стабилна макроекономическа политика. Също така липсват всякакви задължения за членовете на Г-20 да се съобразяват със световни стандарти. И по този начин не се предприемат никакви жизнеспособни действия, така че Г-20 да постигне своите първоначално поставени цели за устойчив растеж и развитие на економиката. Ролята на Г-20 е доста ограничена, може би само в рамките на провеждането на форум. Като имаме предвид тези недостатъци, Трябва да се има предвид, че трябва да се използва опита на МВФ, на Световната банка и други институции със световно значение. Европейските политици трябва да устоят на изкушението да претоварва дневния ред на Г-20 с не толкова зна, е, значими а, е, проблеми. Трябва да се връчат по-скоро върху балансиране на а, е, растежа в рамките на глобалната економика. Трябва акцента да бъде поставен върху засилване ролята на МВФ за допринасяне на развитието на глобалната световна економика трябва да се обърне внимание на препоръките на МВФ, също и надзора, който се упражнява, от МВФ. МВФ е една много важна институция в световен мащаб. Важно е да се засили управленската структура и ролята на МВФ. Това е много важно така че е, да могат да се защитават економическите интереси в световен мащаб. Освен е, МВФ има и други световни економически институции, е, които трябва да прибиват все по-голямо значение, като се има предвид и възникналите допълнителни заплахи. Европа винаги е играла една много важна роля. Важно е за Европа да оказва своето въздействие върху економическото световно управление, също така да запази своето влияние в рамките на управлението на МВФ. Европ, Европейския съюз трябва да се придържа към новите, към приятите нови насоки, свързани с правото на глас в рамките на МВФ. Еврозоната също трябва да бъде засилена, както и еврото също трябва да има представители и на еврозоната в управителния съвет на МВФ. Също така и държави членки, които не са, имам преди държави, които не са членки на Европейския съюз, трябва да имат представители в управителния съвет на МВФ. Относно управителите или председателите на МВФ, те не трябва да се избират по национален принцип, а възоснова на техните заслуги. И по този начин изборът им ще е по-легитимен. Не трябва да се прилага принципът на наследяване на едни представители от други, само защото те произхождат от даден регион. МВФ ще запази своята важна роля в световната економика. И така, аз очаквам с нетърпение вашите въпроси. Uh, Благодаря, господин Киркегор. Е, слушахме трима оратори. Първият ни каза какво се случва по настояща в НДФ. Вторият разгледа самата парична система и системата на международната търговия. Разгледа различни сценарии за това как може да бъде реформирана тя. Третият оратор Smack to the G20 and uh, говори за Г20 и ролята на Европейския съюз в Г20 и е, ролята на Европа в МВФ. Сега основният оратор, господин Жая, генерален директор международни отношения и научни изследвания на Банк Дю Франс. Тук е от името на председателството на Франция на Г20. Имате 10 минути. С удоволствие ще слушаме вашето изказване. Благодаря ви, господин председателю. Г20 е международен форум. Като председател ще използвам собствения си език и за представенето си и ще отговоря на всякакви въпроси. На английски или френски? Най-напред искам да ви благодаря за това, че ме поканихте и тази възможност да, каже, да направи обзор върху френското председателство. Остават ни 4-5 месеца до срещата на върха в Канкун. Все още сме в работен етап. Председателството е част от една приемственост. Често се забравя, че Г20 не е създадена през 2008, макар че тогава беше обогатена като измерение. Тя беше създадена през 1980 година. Първият председател беше канадец. Идеята беше да се подобри координацията между напредналите и новите а, економики. През 2008 година Г20 стана политически по-видима. Тогава държавите членки се срещнаха в рамките на този форум. Когато погледнем еволюцията, различните среща на върха, е, среща в Вашингтон, в Лон, след това в Лондон, е, среща, която се занима с е, финансовото регулиране, среща на върха в Питсбург, която е интересна в смисъл на това, че създаде Г20 като първия форум за международни а, економически дейности, среща в Торонто, където бяха записани някои ангажименти в макроекономиката и среща в Сеул, края на, отбеляза края на един цикъл. Там се постави акцент върху някои въпроси, и се даде тласък на други въпроси. Френското председателство, което започна през ноември 2010 година, включи в дневния ред четири въпроса. Първо, в рамките на приемствеността на председателството, по-конкретно на Корея, продължи работа по устойчив и балансиран растеж. Мисля, че ние като че ли подценяваме новаторството от гледна точка на макроекономиката и международното макроекономическо сътрудничество. В известен смисъл за първи път страните поемат определени ангажименти, не винаги в краткосрочен план, а и в средносрочен план, като се използват структурни политики. Много важен елемент на ангажимент. Друго новато, друг нов елемент е да се направят средносрочни прогнози за бъдещето, с помощта, разбира се, на Международния валутен фонд. Аз мисля, че има повече е, взаимно допълване, отколкото и или. Друг нов елемент и до Канкун ние ще проведем процес на взаимна оценка процес, който ще ни даде възможност на повечето страни и на седемте страни, които и държат много да се определят мерките и какви мерки да се предприемат за по-устойчив и балансиран растеж. По-нататък спомена се Международната парична система, много пространна тема с различни елементи, които се допълват взаимно. На първо място след корейското председателство се предприеха мерки в областта на сигурността. Целта е да се предотврати възможността е, и рисковете новите економики да, да изпитат проблеми с ликвидността. Както беше казано, мобилизират се всички инструменти, в това число и Международния валутен фонд, но не само те. Е, използват се двустранни слопове, също така и, и други. Целта е да се мисли глобално в областта на ликвидността. гледната точка е световната економика да разполага с необходимата ликвидност, не само в период на криза, но и в по-дългосрочен план, но също така и да се предотвратят ситуации, в които страните да не могат да прилагат своите политически и економически инструменти. Това е изключително важен въпрос, включен в дневния ред. Въпросът е какво споразумение е необходимо за колективен режим, как, какви мерки да се приемат, така че да се ограничи е, свободата на е, капитала. Тема, по която няма консенсус. Има страни, които по-скоро предоставят ликвидност, а други, които потребяват е, или имат нужда от е, ликвидност. Е, обсъждаме възможността за мерки, свързани с паричната политика. Това не е област, в която няма консенсус, но се надяваме да успеем да постигнем е, съгласие по някои основни елементи преди Канкун. Сега, по финансовите аспекти, основната цел на френското председателство е да представи като не се е, допускат е, мерки, които не, очевидно не са основа, на която може да се постигне консенсус. Имаме за цел да например, е, суровините. Никой не спори по това, че темите са много важни. Е, тема, по която няма консенсус, е, тъй като има страни потребителки, страни износителки. Пазарите не са непременно прозрачни във всичките си части я, очевидно е, че е, колебливостта на пазарите може да бъде ограничена. Дали Г20 е, дава определен е, принос към глобалното економическо управление? Брюгел казва, че Г20 е нещо като Международен координационен комитет. На мен това ми допада като израз. Да, Г20 определено осъществява известна координационна функция. Както казах, ние прилагаме логиката на взаимното допълване. Мисля, че една от основните области, на които обръщаме внимание, е макроекономическото сътрудничество. Международния валутен фонд играе много важна роля в тази област. И също така прави оценка на въздействието на мерките, които се предлагат от различните държави в Г-20. Очевидно е, че се поставят някои проблеми. Въпросът е дали Г20 е, е ефективен инструмент в период на мир, така както беше в период на война, образно казано. Трябва да напомним, че Г20 представлява 85% от световния брутен вътрешен продукт. Въпреки, че не е част, някои от представителите на световните економики са получават покана, например Африканския съюз получава покана за участие. Друг въпрос е отчетността. Е, и това е идеята е, за необходимостта да се дава отчет е, за изпълнението на поетите ангажименти. Дали, първият въпрос е дали страните ще приемат ангажименти, свързани с мобилизиране на инструментите. Често те са свързани с националната економическа политика и дали са готови да представят резултатите от мерките, които са приели за спазване на ангажиментите. Необход... Е друг важен въпрос е дали е необходим постоянен секретарят. Аз не съм сигурен, че това би довело до повече яснота в един форум, който и без друго е доста сложен, но това е въпрос, който се поставя. Ще спра тук и ако има въпроси, ще се постарая да дам отговор. Благодаря ви. Много въпроси заседнахте. Господин Хокмарк. Uh, сега, имайки предвид това, че той изготви доклад от страна на парламента, ще изрази, ще засегне също. него са включени и становищата на докладците. Всяка. Извинявайте, господин Хокмарк, че не ви дадах думата да въведете темата, но сега изслушахте ораторите и можете да направите един общ преглед като докладчик на темата. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, uh, Благодаря ви, господин председателю. Въпросът наистина е глобален и една ключова фраза, за която си мислех е, и която споменаха всичките ни гости, е новите економики. Ако бяха нови, новопоявяващи се, то тогава проблемите и предизвикателствата ще да бъдат много по-малки. Проблема обаче, че те вече не са нови, те вече са излезли на сцената, те са част от а, глобалната действителност. И ако ми позволите да отворя една скоба, това показва как разглеждаме ние нещата. Винаги гледаме като че ли гледна точка на миналото, защото така всичко не изглежда по-лесно. Т.е. те са нови, е, новопоявяващи се, т.е. идват след нас. Е, проблема обаче, че имаме една нова структура, нова зависимост в световен мащаб. Ако нещата бяха такива, каквито са били, или ако само бяха новопоявяващи се тези економики, то тогава е, световната економика щеше да бъде такава, каквато беше. Тоест нещо, което се случва между САЩ и Западна Европа. Ако бяха новопоявяващи се, все още щяхме да имаме проблеми с финансовите пазари, но това нямаше да бъдат такива големи и световни проблеми, каквито имаме сега. И щяхме да имаме по-малка взаимозависимост, звържаща се на факта, че много по-малки економики или по-малко економики щяха да бъдат взаимосвързани. Това са вече появили се економики, и така трябва да ги разглеждаме, когато говорим за съвременната инфраструктура и организациите в световен мащаб. Не говорим за Г7 дори, ако погледнем нещата. Не преди много десетилетия говорихме за Г7, Г8, Г10, което беше друга част от а, историята и инфраструктурата по-късно говорихме за държавите съкретени като брик на латиница. Сега имаме Г20. Тоест, световното управление се е променило. Беше по-лесно, когато нещата се случваха само между Европа и САЩ. Много сходни економики, новия, стария свят, както и да го наречем много общи разбирания в политически план, но нещата вече не стоят така. И така стигаме до един основен въпрос. До как... къде ни е необходимо глобално економическо управление и какъв, колко искаме да имаме такова? Трябва точно на този въпрос да отговорим. Защото ако се опитаме да имаме максимално глобално економическо управление, е, тогава рискът да се провалим би бил голям, защото като че ли тогава ще прекалим. Затова е важно да сме съсредоточени върху основните елементи, необходими за едно устойчиво развитие в световен план. Трябва да видим кои са най-важните въпроси, свързани с глобалното економическо управление, за да се занимаем с тях и за това и големите драстични дисбаланси трябва да бъдат разгледани. Важно е да чуем е, какво мислят по този въпрос и нашите гости. Отговорът идва и от въпроса, разбира се, защото когато често слушам дискусии, установявам, че се говори за оптимални глобални инфраструктури, а не се говори за проблемите, които трябва да бъдат решени. Още един свързан въпрос. Той е свързан с това как да разглеждаме валутите, как да има по-голяма конвертируемост, конвертируемост. Когато говорихме за специалните трива, за тираж и за юана, точно това трябва да имаме пред, предвид. Може ли да има валути без специални права на тираж, които да не са конвертируеми? А пък ако са конвертируеми, вижте проблемите свързани с дисбалансите – Интересно би било да чуем какво мислят по този въпрос нашите гости. По, отречение, по отношение на С, когато говорим за различните световни структури, често забравяме, че най-големите економики на света не са САЩ или Китай, а това е Европейският съюз. Професор Сапир го спомена каза, да, ние сме фрагментирани, е, в Европейския съюз не можем да упражняваме това си е, състояние на най-голяма економика и как можем обаче да се възползваме, как можем да постигнем най-голямо влияние. Искам ми се да чуя също така становището на гостите по отношение на проблемите, които имаме с различните институции. Г-20 е реалност, защото се състои от едни от най-големите економика, но тя не е много представителна, не е много формализирана или демократична или прозрачна институция. И това е всъщност е и причината за една от проблемите. Професор Сапир, пък и другите казаха, да, Г-20 като че ли ни служи добре по време на кризата, бих се съгласил, но тук има един парадокс. Служаше ни по, криза, по време на кризата, за да избягваме и грешките. Някои обаче смятат, че това е протекционизъм. Не ни служи обаче така добре, що се отнася до създаването на нова рамка, на нова структура за бъдещето си. Добре, за да избягваме грешки ни служи, но като че ли не толкова, за да направим една нова структура. Това е свързано и с а, цялостното поставяне на една такава структура, която да бъде добре обоснована. Как можем да постигнем една, един баланс между съществуващата структура на МВФ и Г20? и, разбира се, други организации. Това е част от доклада ми. Защо трябва да преоткриваме колелото? Имаме МВФ, имаме универсален характер на организацията, представителност. Защо не се използва това, за да се постигне една прозрачност е, една обща структура, където Г20, разбира се, ще играе своята важна роля, защото Г20 си е Г20, но като че ли самата пък Г20 няма възможност да играе важна роля и да бъде отчетна. До тук ще спра. Това е глобален въпрос. Е, благодаря ви. Благодаря, господин Хокмарк. Много въпроси повдигнахте. И други колеги, най-вероятно задаващи въпроси, ще засегнат тези въпроси. Сега ще дам по две минути на всеки оратор, за да изкаже своето становище по казаното до тук. Не е нужно да отговаряте на всички въпроси, само засегнете някои основни моменти. И така започваме с господин Жае. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Um, just on the issue of uh, what could... Благодаря, господин председателю. Само искам да кажа нещо по въпроса за това, кои са основните неравновесия в глобален мащаб. Те не станаха по-малко по време на кризата, напротив, увеличиха и се в последното три месечи. Имаше среща през февруари 2011 година между министри и а, правителствени глави. А, бяха съставени изготвени показатели, които трябва да бъдат използвани при оценката на неравновесията. Да... И много е важно да се извършва контрол и мониторинг. Има вътрешни неравновесия, свързани с вътрешния дълг, има и външни неравновесия, проистичащи от други държави. Също така относно външните неравновесия. В тази връзка се говори и за търговските неравновесия, за неравновесията по текущата сметка и така нататък. Неравновесията не могат да бъдат открити, ако оценката се ограничава само в рамките на показателите. Индия. В Индия, например, липсва е, инфраструктура. В случая с Китай вече беше, прият, беше е, признато, че един от основните проблеми са високите нива на отпусканите кредити. Също така има недостатъчна производителност в случая с Япония. Има много висок публичен дълг. И така нататък, и така нататък. Всички тези показатели е, са взети предвид при изграждането на тази рамка. Обаче нещата трябва да бъдат разгледани и в а, краткосрочен план. А, всички действия трябва да бъдат задълбочени, да се използват сравнителни таблици. така че нещата да бъдат сравними между различните мерки. По отношение на това, какво е било подложено на оценка от страна на Г20 и МВФ. Да, МВФ прави това, което е правило и Г20. Е, имаше среща на върха в Вашингтон през 2008 година. Е, там стана ясно, че има нужда от форум, форум, който да има проактивна роля, да може да се да се събира в рамките на няколко дни, да взима ключови решения, да мобилизира сили и да действа адекватно. Така че се използва капацитетът на глобално ниво и да може да се отреагира в случай на спешност. Благодаря ви. Okay, so I'll, I'll try possibly to answer all questions. Ще отговоря на въпросите в рамките на няколко минути. В крайна сметка тези въпроси са свързани помежду си. Въпросът за това какво можем да постигнем с световното економическо управление. Можем да отправим поглед към международната финансова система и МВФ, който се председателства от Франция в момента. Едни от основните проблеми в МВФ е ангажимента на министерско ниво. Как да ангажираме отделните държави членки. така че има основни проблеми в световната парична система. Необходим е глобален глобален механизъм за корекция на, на економическите неравновесия. Имаше ам, пътна карта, която беше изготвена, има доклад, който ще бъде публикуван а, наскоро. Има действия насочени в а, правилната посока. А, относно капиталовите потоци, това е въпрос за сегнато господин Жае. А, МВФ предоставя насоки за това как да се изготвя по-добра политическа рамка в тази област. Няма ясни механизми за предоставяне на ликвидност на глобално ниво. И тук отново а, ние преразгледахме инструментите за свързани с предоставяне на, на кредити и заеми. Работи се в тази посока. И на последно място, това, което искам да кажа по отношение на международната парична система. Как може да преминем към една многополюсна система на глобално ниво? Бяха споменати и тук и специалните права за тираж. Отделните участващи страни могат да изиграят голяма роля в тази насока искам да се обърна към господин Же, който каза, че МВФ е а, допълващ към, а, към форума Г20. Г20 е изправен пред едно предизвикателство, т.е. Г20 трябва да, да докаже, че може да действа в време на криза и може да е ефективен. Благодаря ви. Yes, me... Господин Сапир, Искам да се присъединя към казаното от предишния оратор и искам да направя разграничение между Г20 в период на криза и в период на стабилност. Нека да бъдем откровени. Не можем да очакваме Г20 да бъде толкова ефективна както в период на стабилност, така и в период на криза. Кое обаче е положителното в Г20? Бихме искали, е, разбира се, възникват проблеми с легитимността на Г20 според някои. Г7, Г8 беше а, устарял форум още преди а, кризата. Мисля, че Г7 и Г8 бяха проява на арогантност и липса на реализъм. И сега поне преминаваме към система, в която а, новите страни и старите а, економики са представени общо взето наравно. Сега какво можем да очакваме? Не можем да очакваме, че G20 ще създаде нова система. Но постепенно, възоснова на диалог. Много е важно новите економики да разберат, че системата на глобално управление, която беше създадена от нас и американците, е полезна за тях. Тази система има нужда от реформа, но тя е полезна за тях. И това е нещо, което те трябва да разберат сами, че те трябва да участват, че те са пълноправни участници и постепенно ще минем към реформирана система на глобално управление. Не по революционен път, надяваме се, няма да има революция, но, по, но да не смятат, че тази система е нечестна, че те са принудени да играят по нашите правила. Ние имаме нужда от система, в която те да са убедени, че участват в приемането на правилата, възоснова на, съществуващата, е, на съществуващите правила и съществуващата система. Според мен това би било чудесно. Господин Киркегард, благодаря. Съвсем набързо искам да повдигна въпроса за разликата между кризисен период, в който дневният ред на Г20 се предопределя от необходимостта да се разреши кризата Въпросът е, както каза докладчикът, Едно е да преодоляваш кри... резултати от кризата, съвсем другото е да приемаш мерки, за да се предотврати появата на нова криза. Да не забравяме, както казах в своето изказване, че Г20 си остава една относително неформална организация – която според мен е една от силните черти. Това означава обаче, че тя ограничава и резултатите, които можем да очакваме Г20 да постигне. Освен това, политическа своята легитимност и, способ... и възможността да се взимат решения по ясно очертани проблеми е също така много важен аспект. Нека сега да се, да, да се спра на въпроса за подценяването на китайската валута. Мисля, че това е въпрос, който влияе сериозно върху глобалния дисбаланс. Много международни институции повдигат този въпрос. Дори и ако вземем предвид съществуващия устав на МВФ, аз мисля, че те можеха да излязат с по-категорична позиция по въпроса, но при всички случаи този източник на дисбаланси няма да се промени, ако няма е, вътрешна воля от страна на Китай нито МВФ, нито Г20 може да предприеме нещо по въпроса. И ние се опитваме да разработим сценарии за предотвратяване на бъдещи кризи. Те са, тези сценарии са свързани с една скромност и смиреност. Благодаря. Да, моратор искате да взема думата госпожа Ферейра, госпожа Катрин Стилър. Питър Бекс, който е ръководител на Генералната дирекция по финансови въпроси, да вземе думата. Елиза, имате възможност да зададете въпроси си. Um, Ще започна с благодарности към ораторите за много интересните презентации. Два въпроса имаме. Първият е следният. Тук няма сега да се опитвам да породя спор, но не мислите ли, че губим скорост? Структурата Претон Луд, създадена след кризата, бе устаряла и мисля, че всички оратори имплицитно го казаха. И ако трябва да изградим една альтернативна структура, то точно след кризата сега е моментът или беше моментът да се създаде такава. МВФ търпи промени, но ние като че ли все още нямаме достатъчно световна воля за създаване на една по-силна организация. СТО преговорите не върват напред, е, официалните институции са устарели, а новите институции, които да се занимават с основни въпроси, като а, МВФ и а, е, други, а, е, какво правят? Опитваме ли се всъщност да съчетаем двете структури или пропуснахме една възможност? Сега, по отношение на председателството на Г-20. Как извършвате мониторинг върху постиженията? Защото по време на кризата много от най-важните въпроси бяха в дневния ни ред, но имаше като че ли известно отпадане на определени въпроси, точно поради липсата на политическа воля. Тук включвам агенциите за кредите, на рейтинг, надзора на международните банки, финансовите пазари, продуктите с високо участие на кредити, данъчните обежища. Извинете, президента Саркози в първата си реч говори много за тях. Т.е. те бяха в центъра на дневния ред и след това като че ли избледняха. Появиха се нови теми за разговор. Ще бъдат ли отново подхванати тези теми от старите институции? различни въпроси, които като че ли, поне когато човек ги гледа отстрани, е, стигат до някакво озряване, но, но след това не се случва нищо. Какви ще бъдат е, последствията, се питаме. Вълнуват ли ни още тези въпроси? И е, не виждаме как, като че ли се решават тези въпроси. Тъй като толкова много въпроси зададе Елиза, мисля да ви дадем възможност да отговорите сега и след това ще преминем към следващия въпрос. Който иска. Съвсем накратко, господин председателю, по отношение на МВФ. Трябва да споменаваме не МВФ, а, цялостната система за, в международен план. Някои държави не играят по правилата на играта. Има определени валути, които се търгуват на пазара, а други не. Затова при някои има големи флуктуации в курса, при други не. Има увеличение на резерви. Така че Международната валутна система се опитва да създаде стимули, за да накара държави, които не играят по правилата на играта, свързани с флуктиращите валути, да спазват тези правила. Ето такива стимули трябва да изградим. Предпазната мрежа в финансов план всъщност точно това цели да не създават, да не трупа държавите прекалено големи резерви, защото ако се знае, че имаме достатъчно ликвидност по време на криза, то Разбира се, това не е единствената причина да се трупат резерви, но е една от причините. Така че искаме да премахнем стимулите за трупане на резерви. Просто е сложен. Е, трябва да мислим и за колебливостта на валутните курсове, за тази предпазна мрежа и така нататък. По втория ви въпрос. Не мисля, че можем да кажем, че отпадат определени въпроси. Не, имаше един първи етап на срещата на върха 2008 в Вашингтон – където трябваше да се разреши една в момента върлуваща криза и да се определи една програма, за да може определени организации като МВФ, като Фонда за финансова стабилност и предходната организация да работят, и Базовската комисия, продължат да работят и решенията, свързани с съотношението на капиталова адекватност, бяха взети в края на 2010-та. Те ще бъдат прилагани от сега нататък в бъдеще. Стават и други въпроси и затова френското председателство включи в дневния ред е, ясен ангажимент за равномерно прилагане във всички региони на света на тези принципи. Благодаря. Благодаря, следващия оратор. Okay, maybe just uh, to pick up on your point on accountability, uh, I think as, as we're going forward... Относно отчетността, uh, искам да кажа, че има няколко инструмента, които са вече в ход, които се използват. МВФ ще изготви редица доклади, включително и доклад за отчетността. Ще се види как страните от Г20 се придържат към своите ангажименти, които поеха по време на предишната последната среща на върха и какъв е напредъка в сравнение с ангажиментите, които те приеха миналата година по време на среща на върха. Ще има доклад за устойчивостта, ще се проведе оценка къде се намират страните по отношение на матрицата за глобалните неравновесия. Политическия проблем е свързан с това, че се губи набраната инерция. Необходими са реформи в финансовата и паричната системи. Така че искам да кажа, в крайна сметка, предприемат се действията и инерцията не е изгубена. Благодаря ви. Ще се спра на две неща. Едното нещо е свързано с набраната инерция ако вземем предвид не световната ситуация, а ситуацията вътре в Европейския съюз, в еврозоната. Да, може да кажа, че двата случая се губи от набраната инерция. Обаче на световно ниво има много по-слабо управление от това, което имаме в Европа. Ясно е, че ако се вгледаме в кризата в банковата система, ние още преди е, нея имахме кризата с суверенния дълг. И има много интересни полуки, които можем да си направим по отношение на финансовите институции. И виждам, че че е направена първата стъпка, но има много други действия, които трябва да бъдат предприяти. И всъщност реакцията не е много адекватна. и по-скоро тази реакция не беше адекватна на размера на кризата която се разрасна. На следващо място. Ако се вгледаме в а, кризата на световно ниво, в економическата криза, в този контекст се обсъждат много въпроси. Един от тях е какви промени могат да бъдат предприяти в световната економика, дори преди да се разрасне една криза. Това е много, едно много голямо предизвикателство. Е, има и, и економики, а, е, а, е, които се свиват. Имам предвид економиките в Европейския съюз економиката в САЩ. Има економики, които се разрастват. Китай и Индия. Това е едно много голямо предизвикателство което си беше там. То си съществуваше още преди кризата, дори и без да има криза. А, кризата обаче тя задълбочи всичките проблеми. Кризата не създаде проблеми, но тези проблеми, които съществуваха, проблемите свързани с преразпределяне на, на, на, на властите, на силите, бяха задълбочени. Вижте, преди 20 е, години е, ние нямахме понятие, че тези бързо развиващи се економики ще се развият е, с такива бързи темпове, че а, а, те ще имат такъв голям демографски растеж. Оказва се, че техният демографски ръст има положително въздействие. Ние сме тези, които застаряваме в света. като се замисля, ми се струва, че по-скоро ще заприличаме на японския модел. богати и стари. след Втората световна война имаше много, високо, много високи нива на дълг, но нещата много бързо се развиха и а, дълга беше покрит и компенсиран. Но сега не можем да си правим иллюзия, че ще имаме толкова бърз растеж. Населението в Европа застарява. Да, има много хубави социални системи. Аз харесвам нашата си социална система, но кой ще плаща? Кой ще налива пари в тази система? Не е лесно, не е лесно за нас. И американците си имат техните проблеми, японците си имат пък съвсем други проблеми. Всички индустриализирани страни имат проблеми. А бързо развиващите се а, економики, а, те се справят много добре. А, просто виждаме, че има едно много голямо разместване на земните пластове. Благодаря ви. Um, <clears throat> Съвсем бързо по двата въпроса по отношение на загубата на скорост. Нека да направим разлика между основните цели на Г20, а именно бърз, стабилен растеж и напредъкът там е доста посредствен. Заедно с това, както каза предишния оратор, има значителен напредък по отношение на съвета за финансова стабилност, събота и неделя беше постигнато споразумение за капиталовите изисквания. Не се постигна споразумение по международните счетоводни стандарти, въпреки че има сериозен напредък. Не мисля, че трябва да пренебрегваме напълно всичко това макар че няма да, едва ли ще се придвижваме толкова бързо, колкото бихме искали. Що се отнася до наблюдението на постиженията? Нека да правим разлика между основната цел, а именно силен балансиран растеж и всички останали въпроси, които, както казах в изказването си, които представляват тежест за дневния ред на Г-20. Откровено казано, помни ли някой какво стана с нещо, което канадското представителство включи в дневния ред а, за малките средни предприятия? Помни ли някой а, за рамката за развитие на южнокорейското председателство? Ако трябва да сме честни, а, дали цените на стоките и на суровините, предложени от сегашното председателство, ще си остане в дневния ред и до година, малко се съмнявам. Нека да не претоварваме дневния ред на Г20 и да губим от погледа си основните цели. Катри, благодаря. Благодаря на а, ораторите. Глобалната финансова система днес по-сигурна ли е в сравнение с преди кризата? Как виждате бъдещето на еврото? Заповядайте. Не е нужно всички да отговаряте. По безопасността на глобалната финансова система аз приветствам напредъка по капиталовите изисквания. Мисля, че това мисля, че този напредък е важен, но има какво още да правим в тази област. Предстои ни да приемем по-високи капиталови искания за международните финансови институции. Не смятам, че не бива да пренебрегваме този въпрос. Да, мисля, че сега безопасността е малко по-добра само, че е, да не забравяме, че преди кризата е, Базел 2 беше свързан с доста безотговорни е, действия. По отношение на еврото, Смятам, че еврото ще си остане валутата за всички 17 държави членки и че към еврозоната ще се присъединят към другите. Това не означава, че не трябва да има процедурно преструктуриране на дълга вътре в зоната, но това е друг въпрос. Благодаря ви. Преди втория кръг, господин Петър Бек, директор на ЕКФИН за економически и финансови въпроси, може да вземе думата. Благодаря ви много. Богата дискусия проведахте, покрихте голямата част от въпросите, глобалното управление, функционирането на МВФ, финансовата регулаторна реформа. Това, което не засегнахте и което според мен е нещо, което трябва да бъде обсъдено тук, е свързано с представителството на ЕС. Тъй като не мога да говоря по всички теми сега, искам да се съсредоточа върху същината на дискусията. Тя е свързана с реформата на международната финансова, извинете, парична система. Основният проблем е, че няма механизми за корекция, които да отговарят на световните дисбаланси в економически план. И тук ще спомена четири неща. Първо, има една голяма потребност за е, силни макроекономически политики, които да играят основна роля в укрепването на международната парична система. Г20, включа и ние, трябва да постигнем целите, заложени в Сеул, за постигане на едни валути, които да се определят на пазарите, едни валутни курсове, които отразяват фундаментални елементи. Трябва да засилим глобалното макроекономическо наблюдение, е, както каза и представителят на МВФ и посредством Г20 и посредством МВФ, за да можем да видим какво се случва в световен план и кои кризи могат да се предадат нататък. Европейската комисия подкрепя работата на председателството на МФФ е свързано с указания, свързани с паричните потоци. Тези указания трябва да включват и страните, откъдето идва този поток и там, където те отиват. Контролите върху капиталите според нас трябва да бъдат налагани само в крайен случай и, е, както знаете, учредителните ни договори забранява такова нещо. При нас капиталовите сметки са напълно либерализирани и можем да извлечем дори повече полза в световен план от това. Някои от новите економики всъщност прилагат стратегии за това валутите им да станат по-международно търгуеми. Смятаме, че това е правилният път. Бихме искали да има по-голям международна търговия с такива нови валути. И в Г-20 по време на френското председателство бихме искали да има напредък също така по едни критерии за разширяване на възможността за специални права на тираж в МВФ и конкретни критерии, които да могат да се при... за валутите, които да се присъединят към тези специални права за тираж. Освен това, трябва да засилваме предпазните мрежи в глобален план – Както знаете, има различни регионални споразумения в е, Европейския съюз и по този начин сме лидери в сътрудничеството между регионалните е, финансови предпазни мрежи и МВФ от друга страна. Все още се опитваме е, да доизкосорим финансовата си структура, сътрудничим си с МВФ и това трябва да е от полза и за други структури и взаимоотношения, които да почерпят от опита, който ние имахме последните години. Благодаря ви. Господин Хокмарк, въпрос ли имате, защото и аз имам? Вие сте прав обаче. Е, няколко мисли и един въпрос. Защо Г20? Нямам предвид това, което си мислите, защо тези страни, а не други? Защо пък най-най-новите економики, които се появиха след новите, не се включат? Защо да не включим някои от най-добре управляваните економики? И защо тези 20 държави, които се занимават в глобален план с една световна структура, трябва да го правят? Има проблем с демократичната легитимност тук, когато говорим за това, което искаме да постигнем в глобален план. Поразяващо е, когато говорим за дисбаланси, че се занимаваме най-вече с новите членове на Г-20. Вие подчертахте това, колко е погрешно е било това в Г7 и 9. И 8. Говорим вече най-вече за излишъци. Двама души са необходими за всичко, не само за едно танго, но и за да се получи дисбаланс. Основният е проблем е с тези, които работят зле, които се представят зле, а не с тези, които като економика работят добре. Защото излишъците се правят от дефицити. Тези, които потребяват прекалено много, всъщност създават излишъка. Когато говорим за този дисбаланс, не можем да говорим само за Г20 или какво ще да добавим към Г20. Имаме всички онези с големите дефицити и с големите излишъци. Те са от различните страни на масата но е хубаво да има добър надзор и след това прилагане. Не подценявам Г20. Това не е отправната ми позиция. Но ако искаме да постигнем нещо по-силно, по-здраво като регулаторна рамка, защо тези Г20, а не плюс още 5 и защо не още други? Защо няма по-голяма представителност, за да има прилагане на допълнителното отпускане на средства. Знаете, че дългосрочен план това винаги създава свръхдефицит. Uh, Ще задам и а, моя въпрос, който всъщност е в допълнение към казаното от господин Хакмарк. Да, виждаме, че Г20 е една неофициална организация – а, но е един много удачен форум поради това, че се провежда диалог. Обаче, няма съмнение, че липсва приемственост. А, някои неща остават да висят във въздуха, без да се прави никакъв коментар. Относно секретарията. Дори една малка организация си има секретарият може и един секретарят от една организация да бъде делегиран в друга организация, както искате. Но за сега нещата се свежат само до това да има а, обявления в пресата и нищо друго. И така, от една страна имаме една солидна организация като МВФ, това е една солидна организация, независимо какво се е, казва. И обаче те е, не се радват на вниманието, на което се радва Г20 или пък Централната банка може би е доста скучна. Но в крайна сметка не се стига до окончателно решение в рамките на Г20 да си зададем въпроса, дали искаме а, да се даде същия статут като на ООН или доставим нещата така както са си. Но структурата трябва да бъде а, оздра, оздравена, подсилена. А, може би да се удари едно, време, едно рамо на Г20, така че ам, да бъде укрепена рамката на световното економическо управление. Ако се смята, че този неофициален диалог не е уместен за постигането на резултати, не трябва ли да се ам, а, разшири мандата на Г-20? да се включи корекцията на неравновесията, ам, и така нататък. Всеки, който иска да започне, може да започне. Господин Гебълс. Благодаря, господин председател. Чувствам се окоръжен от вашите думи и от думите на Гънър Хокмарк, за да споделя своите малко иконокласки виждания. Според мен това е малко Г20 е джентълменски клуб, въпреки че от време на време има и по някоя жена. напомня ми британските клубове от миналото. Група на големи нации, които са се самопровъзгласили за велики сили. Всъщност това е напомня на 19, 19 век големите сили постигат съгласие да си разпределят колониите или света, да разделят света на колонии. Г-20 няма никаква легитимност, никакъв демократичен контрол. Разбира се, това са държавни и правителствените ръководители на някои велики сили. Но виждаме, че там се правят високопарни декларации, след които рядко следва нещо и всичко това не се основава на международното право. Аз лично се тревожа. Не виждам как може от Г20 да произлезе истинско глобално управление. В крайна сметка това е, ще бъде едно управление без демократична легитимност. Много добре. Ами ето ви. Сега да видим какво ще кажете. Господин Жае, вие прав. Ще отговоря на френски. Euh, Струват ми се, че трите въпроса се въртят около централния въпрос, а именно легитимността, ефективността, смисъла от Г20. Най-напред по легитимността. Тези 85% от БВП, не, може би не е легитимно. По-нататък идеята, както каза идея Андрея Сапир, Г7 и Г8 не е форум, на който може да се обсъждат световни економически проблеми. Всъщност това е идеята на създателите на Г20 да се включат всички страни, които имат системно значение. От е, страните, които а, е, са били такива през 90-те години, не са такива днес и може би няма да са такива утре. Може би легитимността не е непременно осезаема. Може би има проблем с представителността на африканския континент, защото само Южна Африка е представена в Г20, въпреки че понякога каним и представители на Африканския съюз, които, са, които представляват страните от Африка. Но те не са формален член. Да, може би това е един джентълменски клуб, но този клуб представлява различни култури. Г20 е може би полезен, е, що се отнася до международните институции, които са малко по-легитимни. Е, неговата полза състои в способността му да реагира. И има, има ли институция, която е, функционира в момент на криза и а, организация, която съществува и дава резултати и има полза от нея в период на стабилност. А, оказва се, че за да се мобилизират и Базелския комитет, и форумът за финансова стабилност – и някои организации, в това число и онези, които работят в областта на суровините, е необходимо е да се работи бързо и да се разработва една пътна карта. Г20 се оказва, че е способна да прави това. Така че тя изигра историческа роля. Заедно с това бих казал, че има и други институции, които могат да изпълняват а, такава функция. Така че нека да бъдем отворени, да не бива да се допуска монопол. По отношение на секретарията въпросът е интересен. Също въжи и за приемствеността. Аз мисля, че в Г20 няма а, приемственост от техническа гледна точка. А, в смисъл на поемане на штафетата. А, например, от корейското председателство, за мрежата за финансова безопасност. Имаме ротационно председател, ротационни председателства. Опасността е всяко такова председателство да обърне внимание на определени въпроси по определени причини и по този начин имам, се отдалечават от последователността. Но по отношение на секретарията, когато погледнем как функционират нещата на практика, виждаме, че Г20 се технократизира, така да се каже. Има е напред заседание на държавите и правителствени ръководители, след това заседание на управителите на банките, след това срещи в областта на селското стопанство и така нататък. Има технически групи и те не се председателстват премен от председателството на Г20. Може да бъде делегирано на другите страни, които мобилизират своята администрация. И на практика нещата стават доста сложни и е, различните администрации се учат да работят заедно, не само в рамките на тройката, но и в рамките на техническите групи. Аз мисля, че това е интересно. Необходим ли е секретарият е, в типа на международна бюрокрация? Не знам. Благодаря ви. Около 5 минути ни остават. Е, последните три моратори могат да ги използват. Аз ще бъда съвсем кратък, тъй като говорих по въпроса. По отношение на представителността на Г20, мисля, че дискусията е политическа. От опита на МВФ можете да разберете как нашият изпълнителен съвет работи, за това, че имаме универсално членство, независимо от проблемите, които споменах, свързани с квотите. Така че има доста въпроси, които подлежат на обсъждане, но те са повече в политически план. Това е всичко, което мога да добавя към дискусията. Благодаря съвсем кратко. Искам да потвърдя казаното. Смятам, че Г20 е една нужна организация, но трябва да премине към нов тип структура на съставителство и това би, би било свързано и с представителството на еврозоната. И от мен съвсем накратко. Що се отнася до представителството в Г20, не трябва да подценяваме историята какво се случи през 2008. Имаше едно осъзнаване, че Г7 и Г8 не работеха, че има нужда от по-широка група и бе избран формата Г20. Има академични проучвания, които показват, че това е бил списък, който е написан хей така, каквото им е дошло в момента на ума. Но историята има периоди, от които можем да извличаме полука. Защо имаме само пет постоянна члена на съвет за силност на ОНЕ, защото когато ОНЕ е била основавана в онзи период, тогава са избрани тези пет. Що се отнася до това, че е неформална срещата на Г-20, казах го и в речта си, напълно съм съгласен и поради тази причина смятам, че основната цел на Г-20 би трябвало да бъде да предостави правомощия на съществуващи институции като МВФ и Борда за финансова стабилност. Що се отнася до по-голямата легитимност на Г-20? За съжаление, легитимността не е пряко свързана с ефикасността и може да се каже, че ако има глобално управление, което се управлява от Генералната асамблея на ОНЕ, никога няма да има глобално економическо управление. Така че трябва да се постигне баланс. Прекалено много хора, когато водят преговори, никога не се постига нищо. Благодаря. Значи искате диктатор, така ли казва председател? Тогава ще има оптимална ефективност, казва господин Гебълс. И така стигнахме до края на тази интересна дискусия. Не виждам други желащи да вземат думата. Това ще помогне на докладчика и на докладчика в сянка да изготвят компромисния текст. Искам да благодаря на нашите оратори за това, че бяха тук и Искам да ви припомня, че гласуването е на 19 септември. Пленарно гласуване, първата част на октомври. Госпожо председател, благодаря ви. Може да вземете мястото си. Okay. Um, we now move on to... Благодаря ви. Преминаваме към шеста точка. Производства по несъстоятелност в рамките на европейското дружествено право. компетентност, свързани с финансовите услуги, но ако се отдалечим прекамерно от правомощията си, то тогава ще имаме проблеми. И нашите идеи най-вероятно няма да бъдат взети предвид от Комисията по правни въпроси. А, раздала съм компромисни изменения е, и преди, и днес нови. Не зная дали сте получили новите тук се вземат предвид част от становищата на зелените. Най-простото би било, може би, да изброя компромисните изменения, които предлагам, защото голямата част от измененията, които бяха предложени, са доста полезни. Първото изменение, което ви предлагам, е към параграф 1, където аз казвам, че трансграничните индивидуални планове за действие при изваредни състояния трябва да бъдат а, смятани за валидни и дори да не става дума за финансови институции, това е една важна стъпка за постигане на една трансгранична рамка за несъстоятелност. Тук вземем предвид едно изменение от социалистите и демократите – Комисията по правни въпроси може би няма да хареса втората половина на това изменение, но предполагам, че мога да ги накарам поне първата част да приемат. След това предлагам едно второ компромисно изменение, в което казвам, подчертава, че трансграничната несъстоятелност в рамките на дружественото право на ЕС би трябвало да бъде част от една рамка за управление на кризите в ЕС с минимални стандарти и общ законодателство за разрешаване на конфликти и за обявяване в несъстоятелност. Това, което искам да кажа е, че режима за несъстоятелност е само част от е, въпроса и трябва да отговаря на рамката за управление на кризи като цяло. След това във втори параграф е, съм казал, че разпоредбите за настоятелност трябва да включват специални разпоредби, свързани с основни услуги, като да речем за разплащане и други, които са записани в индивидуалните планове за действие. Ясно е защо съм го казала и Мога да добавя нещо от зелените. В това отношение държавите членки трябва да гарантират стандартите им за несъстоятелност да бъдат така направени, че да има възможност за разделяне на конгломерати от трансграничен тип, когато те биват обявени в несъстоятелност. Нашите приятели преводачите казват, че имат само един текст и не разполагат с текста, който вие четете. Всъщност днес след обяд ние водим почти разговор тета тет -тет. И може би може да ни представите в резюме вашето становище. Общо аз съм съгласен с вас, така че няма проблем. Аз че съм съвсем кратка, разбира се. Това, което направих е да слея няколко изменения. Основната разлика е, че вие малко върнете нещата назад по отношение на банките. Това е изменението ви, което се вля в изменение седмо. Другата основна част, свързана с разликите, е следната. Значи, в най-новата версия включих формулировка от зелените. Това е формулировка на Свен, която включва и конгломератите, защото те са част от темите, които се обсъждат в нашата комисия. Също така в контекста се споменава, че разделението ще е от полза за конгломератите, също да има хармонизирана процедура, свързана с пакети от спасителни мерки. Може също да се помисли и за обратни стрес-тестове в контекста на банковата система. Това са допълнителни неща, които предлагам да бъдат внедрени. И ще се радвам, когато ги разгледате, да ги одобрите. Но нямаше нещо, което да е неприемливо. А, значи ще спра до тук, защото смятам, че всичко е наред. Madame la Présidente, devant la foule enthousiaste. Имайки предвид ентусиазираните огромни групи слушатели, които следват а, тази тема, искам да кажа, че съм съгласен съм с това, което казвате. Нямам какво да добавя. Благодаря ви за извършната работа. Благодаря, госпожо председател, съвсем накратко. А, с... Малко сметнук, но със сигурност някои ни слушат и в интернет. А, да, докладът е чудесен, подкрепям казаното от вас. Относно компромисните изменения, да, те ще бъдат а, изготвени от вас и смятам, че няма да има проблем да ги приемем. А, нещата обаче не трябва да се свежат само до банковата система, а, трябва на рамките да са по-широки. Това е една много важна област трябва тук да добавим и финансовите институции и трябва все пак да вземем предвид националните разпоредби за случаите на несъстоятелност. Също плановете за индивидуалните планове за действие са от значение. Да, Създадоха се инструменти в контекста на финансовите институции и аз не исках да се случи нещо подобно и в контекста на процедурите за несъстоятелност. Ние искахме да придадем на тези разпоредби един по-трансграничен характер. Компромисните изменения ще ви бъдат изпратени. Аз съм открита за вашите предложения, вашите идеи. На 12 юли ще гласуваме. Има още време е, за някакви окончателни е, разяснения. Гласуването в комисията е на 19 септември, така че имаме време. И така. Е, Точка разни, няма такива, така че приключваме. Благодаря ви. We meet again in Strasbourg on the 4th of July.